Thank you very much. So we need to adopt an... Благодаря. Сега трябва да приемем дневния ред за останалата част от заседанието. Точка 16 за геоблокирането ще замести точка 19 за онлайн подражбата на стоки. Точка 17 ще се разгледа като първа точка в заседанието утре след обед, а точка 18 за франчайз ще бъде отложена за следващото заседание. Моля да пазите тишина. Имам важно съобщение. Заседанието на комисията утре сутрин започва в 8.30 сутринта, защото трябва да приключим работа до 11.30 за честването на годишната от договора от Рим ще ви предоставим кафе. Но това беше шега. 8.30 започваме утре сутрин. И така, първата точка от дневния ред е, е обратна връзка от делегацията в Индия. Посетихме Мумбай и Нью Делхи през последната зелена седмица между 20 и 24 февруари. Андреас Шваб и Айван Штефанич участваха в делегацията от НП Евелин Гепхард и Олга Сеналова от социалистите. И е, първите дни в Мумбай бяха много интересни. Посетихме митниците, посетихме най-голямото пристанище за пратки и е, там в сферата на цифровизацията на митническото дело е постигнат голям напредък, работата е много ефикасна. За нас е, е, беше чест да се срещнем с губернатора. Припомниха ни, че Индия е страна с много щати, така че е, тук е, от гледна точка на отговорността на различните щати има сходство с Европейския съюз. Следващия ден посетихме един от най-големите технологични паркове и работата на стартиращите технологични предприятия. Третия ден беше в Нью Делхи. Запознахме се с министъра за уменията, за човешката дейност, за информационната технология. Запознах, е, срещнахме се с две парламентарни комисии, едната за информационни технологии, другия за, за защита на потребителите. Срещнахме се с Европейския посланник и с много други. Програмата ни беше много натоварена, много добре организирана, с срещи на високо ниво, много повече, отколкото в предходни е, случаи меж, на срещи между парламентарни комисии на нашия парламент и индийското правителство. с високопоставени политици се срещнахме и в края на посещението за мен беше удоволствие да чуя, че индийците са решили отново да се е, открият преговорите по търговски споразумения с Европейския съюз след години е, отлагане. Така че беше много добре, че нашата комисия и комисията АВКО е, бяха там. Секретарията изготвя доклада, той ще е отличен. Благодаря им за сериозната работа положена по тази мисия. Имаше промени в програмата в последния момент, така че благодаря на секретарията. И това показва, че когато пътуваме заедно, изграждаме по-добра репутация и работим по-добре и това е в интерес и на европейските граждани. Така че това бяха наистина впечатляващи дни и ви приканвам да прочетете доклада. Следващата точка е становището по трансграничната доставка на колетни пратки. Биляна Бурзан е докладчик и давам думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на хрватски язик. На Европейской унии постае веома важен. Електронната търговия в Европейския съюз става много важен сектор. Продажбите за 2014 година са над 300 милиарда евро. Електронната търговия се разраства Смята се, че годишно 4 милиарда пратки се изпращат до граждани на Европейския съюз и достъпната доставка е много важна предпоставка. Но пазара за доставка на колетни пратки в Европейския съюз е силно фрагментиран на национални пазари и между държавите съществуват огромни разлики. Някои от основните пречки за потребители и търговци са високите цени и е, неудобството при трансграничната доставка на колетни пратки. Настоящата директива за почтенските услуги се прилага най-вече за доставката на писма, тъй като обаче обемите доставки на колетни пратки доставки са се увеличили значително в последно време, са ни необходими нови правила, които да допълнят съществуващото законодателство. Според е, изследванията, цените на трансграничните доставки на колетни пратки са 3-4 пъти ам, над тези е, за национални доставки. Това не може да се обоснове по економически причини, като например разходи за труд. Високата цена за доставка, трансграничната доставка е много важен въпрос. Тя също така представлява пречка пред дейността на електронните европей... европейските електронни търговци, особено върху тази на по-малките търговци. Важно е да се установят връзките с, с, с пазара на почтенски услуги и по този начин да се намалят разходите. При обсъждането с заинтересованите е, страни е, беше направено предложение колетните пратки да се смятат е, за пратки, които тежат повече от 31,5 кг. razvrstavanju, transportu ili distribuciji paketa. Извинете, по-малко от 31,5 килограма. Също така има голямо участие на подизпълнители, които са доставчици на колетни пратки. Необходима е повече прозрачност в сектора и трябва да се разгледат всички участници в сферата на почтенските доставки, не само на всички доставки. По този начин ще се постигне целта на регламента, а именно прозрачност и намаляване на разходите за доставка. В измененията съм се опитала да защитавам данните на операторите, работещи през граница и намалението на таксите и тарифите. Това е важен въпрос, който да се включи в регламента, основно поради начина по който той се договаря. Мисля, че с повече прозрачно ще постигнем и другите цели в директивата. Същевременно си давам сметка, че тарифите и крайните такси представляват поверителна информация и съответните условия за нея. В доклада се предлага да се запази поверителността на деликатната информация, но същевременно националните компетентни органи да гарантират, че тарифите са достъпни и да могат да искат уточнения, ако има неразумно е, високи тарифи има две версии на доклада на комисията. Едната да е поверителна, другата да е обществено достояние и това ми харесва като решение. Достъпа е, за нови дружества е много важен, особено за малките и средни предприятия, които не могат сами да изградят е, собствената си мрежа за доставка, включително до по-изолирани региони. По този начин ще се намалят цените, това ще е от полза на потребителите, ще се подобри и конкуренцията. а оттам ще се подобри и иновацията в тази област. В, на, в, в семинара за почтенски услуги беше изразено притеснение, свързано с а, член 6, тъй като това ще а, доведе до практика на а, обиране на каймака. Затова смятам, че член 6 трябва да се прилага само за МСП. Въведени са редица промени, целящи добавена стойност за потребителите. И е, искахме услугите за доставка на колетни пратки да предоставят подробна информация за на потребителя. Също така трябва да има подробна информация относно връщането на стоките, защото често потребителите не знаят какви са условията за него. Очаквам сътрудничеството с докладчиците в Сянка и с другите колеги и съм убедена, че измененията ще направят регламента по-амбициозен и по-добър за крайните потребители на почтенските услуги. Благодаря ви. Антонио Лопес. Антонио Лопес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика първо. Както казах на предходни заседания на тази комисия, имаме е, възможност да участваме в една конференция и наистина е добре сега да стъпим върху този текст и да го доразвием, за да имаме един амбициозен регламент. Съгласни сме с потребителите, ние сме също такива, че трябва да има повече прозрачност относно а, наличната информация и, и сроковете за а, доставки на а, колети, колетни практи. Освен това, трябва да са наясно потребители с различните начини да търсят компенсация за щети. Колкото до малките и средни предприятия, трябва да е, разширим техните правомощия. тук, е, значи, трябва да се говори и най-общо за колетни услуги е, или пък доставка на колетни практи е, в световен мащаб. Тук е, четвърти и пети е, член от регламента ще трябва да разгледаме по-внимателно. Е, Условията на пазара трябва да са същите, е, когато е, говорим за размер на пазара или промените, на пазарните промени. Е, този тази услуга трябва да има достатъчен пазарен дял. Трябва да имаме достатъчно информация за 10% или колко става дума. Когато говорим за достъп до универсални услуги, тук трябва да отчетем и е, необходимостта да избегнем е, избора на пазар според е, интереса ни. Трябва наистина да съставим текст, който да свърши тази работа. И условията, трябва да определим условията, на които трябва да отговарят тези, които предоставят такива услуги, защото всичко това ще ни помогне да свалим цените, които да бъдат благоприятни и за малки и средни предприятия, и за потребителите, пък и да насърчават развитието на е, цифровия базар. Е, сега Анлин Ван Босет е, ще ви така ограничава времето, за да има време за всички. Благодаря, Вики. Аз също благодаря на докладчицата за представения текст има някои така е, е, доуточнения, свързани с предложението на комисията, именно по-ясно е, дефиниция на, на пакет, на, на колет. Мисля, че трябва по-ясно да изясним понятията. Колкото по-ясни понятия боравим, толкова по-добре. И тук е, е, цените, за които говорим също, е, поверителната информация, бизнес информация, това не трябва да бъде нашата, не може да бъде оправдание да се укрива информация. И се радвам, че в член 6 докладчетата е, е засегнала този въпрос. Е, достъпа за, до мрежата на малки и средни предприятия също е подход, е, който подкрепям в доклада, е, когато, е, защото новите, новоплавилите се компании, е, малки и средни предприятия, са особено трудно да развият мрежи. И е, само при малките и средни такива предприятия Е, които страдат от една е, тежка конкуренция от големите международни предприятия. Една друга е, забележка имам по хоризонталния принцип. Ние смятаме, че има твърде високи прагове и голямо натоварване поради различните задължения за информиране. комисията говори за 5 до 10% е, от е, цените, които са засегнати. Е, трябва наистина да, да решим къде се крие проблемът и може би, за да е, ще е по-добре да имаме някаква стъпаловидна система на фази, при първата фаза да изискаме определено количество данни и така нататък. Ако се появят проблеми, е, ако даден а, доставчик изисква твърде висока цена, би трябвало да му изиска вече на вторията фаза, втория етап допълнителна информация, но не от всички да се иска това още а, първоначално на, на първата, а, в първата фаза. Да не, за да не натоварваме малките седни средни предприятия допълнително. А, тук универсалните доставчици на, на... Трябва да направим така, че универсални доставчици на такива услуги да не а, монополизират и а, да не попаднат в... да попаднат в същата а, група правила, като останалите. Благодаря сега Дита Шаранцова. Благодаря. Аз също поздравявам авторката за проекта най-общо е, той ни харесва, но не одобряваме някои неща, като например е, допълнението за това как да се калкулира броя работници. Мисля, че е, докладчицата иска да разшири подхода, за да хване всички доставчици, не само универсалните. Ако трябва да сравним таксите за транспорт, ако съм малък фирма, би трябвало да видя абсолютно всички възможности, а не само това, което се предлага в почтенския клон. И е, мисля, че е, ако това се качи на е, веб-сайта на комисията, то ще е, е полезно. Особено ако е, е в формат, който е, е подлежи на машинен прочит. Ако е, една държава членка е предала, подала съответната информация, това не трябва да се иска повторно. Трябва да въжи тук принципа, еднократния принцип. Държавите членки е, трябва да преценят е, кога и колко информация да споменят помежду си, а не едни и същи дружества да предоставят една и съща информация непрекъснато. Когато решаваме какво е, е поносимо по член 5, е, когато мислим за това, на моята група и трябва малко допълнително време, за да видим до каква степен се спазват изискванията на директивата за почтенските услуги, дали са съвместими. По член 6 ние приветстваме ограничаването на тези разпоредба до е, МСП, няма нужда да се дава възможност, това задължение, това задължение да се отнася до, е, компании, които представят крупни, големи колетни пратки. Това ще доведе до е, нарушение е, и възползване от е, една сфера, която трябва да подлежи само на търговски преговори. Това е общо. Очаквам допълнително да работим по този текст. Денис Де Йонг. Благодаря. Iedereen zich beklaagt over е, получихме много материали от лобистите, някои се оплакват е, за е, това, че не са могли, не, не могат да предоставят всички данни, тъй като те са деликатни поради конкуренцията. Общо взето Колегите практики трябва да се е, предоставят, е, предават е, на разумни цени. Мисля, че най-добрият принцип, според мен, е за да се избегнат злоупотреби, е, е да се използва принципа на, на, теглото, на пратката и смятам, че ще предадем, е, ще подадем измерения в този дух. Сега Паскал Деран. Благодаря на докладчицата за чудесната работа, която е свържила. Да кажа, че ние подкрепаме, разбира се, е, нейното, е, подкрепяме желанието и да е, се подобри предоставането на колети в е, вътрешния пазар. Трябва от една страна да увеличим прозрачността, от друга страна е, да е, информираме потребителите. Е, настояваме за две неща, които е, споделяме с докладчетата. От една страна е, правилото, нормите за конкуренция не трябва, е, не би трябвало да са повод, за да се занижава е, е, качеството на универсалните услуги. За нас много, това е много важно. Не трябва това да бъде спънка, да бъде пречка да се следва общата цел на предоставянето универсални услуги. Трябва да се намери баланс в това отношение. Ние, е, е, ние споделяме принципа за прозрачния и недискриминиращ е, достъп, когато става дума за доставка на колети, но някои оператори могат да се възползват без да имат, без да трябва да плащат таксите и да се възползват от инфраструктурата. И е, по този начин да се е, лишават е, и да се поставят в неизгодно положение малки и средни предприятия, които така или иначе стават от конкуренцията. Това е, е, смисъла, е, в който, е, смисъла на нашите е, предложения за изменение. Благодаря. Има ли други докладчици в сянка от другите групи? Няма. В такъв случай е, сега а, благодаря на докладчицата и докладчите в Сянка за свършената работа, особено на докладчика от групата на Съчинисти демократи. Първо, информацията по е, таксите и крайните е, такси, е, тарифите и крайните такси. Не, мис... не трябва да изискваме от е, доставчиците да предоставят тази информация. Тази информация е, трябва обаче да се изисква от всички оператори на пазара, е, особено там, където има фирми, е, страни, където има е, фирми а, е, с универсални доставчици, които а, е, имат е, голям дял от пазара. Наистина трябва да спазваме принципа на поверителността. При крайните такси информацията обикновено е свързана с договор, с ня... някакво съгласие. И това са данни, които трябва да са защитени, за да има лоялна конкуренция и в крайна сметка да се защити интереса на потребителя трябва да направим така, защото крайните, крайната цена не е надута, раздута прекомерно за крайния потребител. Вярно, че може да наблюдаваме различни, да, да, има различни цени. Ето защо трябва да се предоставя информация е, както до комисията, така и до е, националните регулатори. По член 6 ни трябва да помислим общо за достъпа до мрежата. Е, трябва ли да се предоставя такъв само за универсалните е, доставчици на универсални услуги или трябва да е общо правило? И последно, но много важно, когато става дума за работници, сега има много дружества, които нарушават е, също е, е, така подкопават интереса на самозетите е, те е, също се намират в трудови взаимоотношения, така че трябва да разширим дефиницията, за да няма е, да изключим възможността компании да се възползват от правни пропуски, за да злоупотребяват с правата на самозаетост. Благодаря, господин госпожо председател. Мисля, че в това отношение сме единни. Става дума за това, че е, трябва да е, насърчаваме и развиваме онлайн търговията и това трябва, трябва да работим във всички насоки, за да постигнем целта, да ускорим този процес, което означава е, че трябва да работим по въпроса с доверието, с сроковете на доставките, с и пак е, доверието. Става дума е, да се предостави дадена стока до даден получател, но е, става дума и за възможността да се върне тази стока, ако се наложи това е част от задачата на почтенската клонове и службите, които обикновено работят с писма и препоръчени пратки, но тук трябва да разграничим правилата, когато става дума за доставка на пакети, на, на колетни пратки е, защото ако правилата не се отнасят до всички, е, ще създадем възможности за нелоялна конкуренция. Е, колкото до универсалните услуги, универсалните почтенски услуги, правилата, ако въжат за всички, трябва да въжат за всички в еднаква мяра, иначе ще се насърчи нелоялна конкуренция. Иначе е, ще имаме, както казах, неравнопоставеност на пазара. Е, този е, документ ще, даде, ще облагодетелствува едни, ще лиши други от възможности, ще накърни интересите на други. Затова трябва да пипаме много внимателно и да намерим верния подход. Ан, Андра Шваб. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Първо и аз благодаря на докладчицата. Мисля, че е, темата не е толкова проста, проблемите не са, нямат е, лесни е, решения. За това, както каза Антонио Лопес, ние трябва да ограничим в известен си правилата. Според мен въпросът как да окажем натиск върху определени доставчици в Европа, трябва да намерим е, възможност за отговор, но е, тези, които в е, на сметка предлагат такива европейски услуги, не трябва да бъдат всички сложени в един кюб тук трябва да се прави разлика дали една страна завишава таксите или в крайна сметка всичко това зависи от броя на, на до каква степен зависи това от обема на пратките. Затова в член 6 трябва да помислим допълнително дали да не направим ексанте е, регулиране цените, е, дали е толкова просто това да се направи. Е, мисля, че както в Бялата книга председател на, комисията пише в Бялата книга, всичко това трябва да е много конкретизирано, много конкретно за да не се оплаква държавите членки, че тези е, цени е, е, са толкова... Международните универсалните цени са високи, докато някои национални доставчици изискват свръхвисоки такива такси. Затова може би е добре да има ексанте регламентиране. Е, за цяла Европа, е, така че ще помоля член 6 да бъде, е, да, се, да помислим допълнително по член 6. Благодаря. Няколко коментара имам и аз. Държавата членка, която аз представлявам, която все още е държава членка, може би е държавата държавите с най-високо ниво на електронна търговия и много конкурентна трансгранична на, на, на предаване, доставка на колети е, имаме. Значи имаме и много конкуренция, много електронна търговия и нашите клиенти получават много добро качество, добро на услуга. Разбира се, това иска много инвестиция за фирмите и съответно трябва да има една стабилна, предсказуема възвръщаемост за тях. Не смятам, че е разумно да се очаква, да се иска една група от тези е, дружества да разкриват информация за договорите си с други оператори, е, а, а, а да не се изисква от това от техните конкуренти. Е, от, мисля, че това не е справедливо и възможността да не се да споделя информация. Това се е, е обхванато от конкурентното право и мисля, че е, този е, документ ще е по-доброто място. Не смятам, че ние, трябва, ние трябва да, да регулираме само възоснова на, на, на, да, на информация, на доказателствен материал. Просто не можем в случая да използваме конфекционния метод за комисията. Благодаря. Благодаря за полезните идеи в доклада, като например определението на колетни практи, пратки, дефинициите в 6-ти член. Що се отнася до оценката на тарифите в 6-ти член? Смятаме, че тежестта може да бъде минимална, т.е. максимално ограничена. Никога не сме смятали, че всички тарифи трябва да бъдат оценени, само онези, по които са нужни пояснения, трябва да бъдат оценени. Нека да спомена също нещо, което като че ли е недоразбрано, имайки предвид разширяването приложеното поле на 4 и 6 член към всички оператори. Току-що бе казано, че при някои висококачествени услуги а, има висока или силна конкуренция, така че няма нужда да бъдат регламентирани. Причината, по която ограничаваме 4 и 6 само до доставчиците на универсални услуги, е, че те вече имат, извинете, все още имат задължение да предоставят услуги, които да са достъпни, да покриват цялата територия и за тази публична услуга те получават определени отстъпки по ДДС и така нататък. Трябва да се сравнява сравнимото, а не да се опитваме е, да постигнем по-голяма прозрачност по услуги, които са съвсем различни. Това е част от единния цифров пазар. Има много други услуги, като например някои платформи, които предоставят такъв тип услуги на дребни търговци. Има едно объркване, което ще доведе до тежест и за операторите, и за регулаторите. Имаме хиляди фирми. Идеята не е да се направи оценка на всички тези дружества или оператори. Една минута, заповядай да обобщиш. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за полезната дискусия. Благодаря за подкрепата по темата МСП. Едно интересно предложение е свързано с намаляването на административната тежест. Съгласна съм с колегата, който каза, че независимите работници се увеличават и свързани с проблема за дължимите суми коментара на Вики. Чудесен пример даде. Съгласна съм. Не всички пазари са еднакви и е нужен баланс между различните. Трябва да се погрижим за потребителите. Всички очаквания на този документ са насочени към тях. Благодаря. Искам да ви припомня, че крайният срок за изменение е 29 марта. Благодаря. Продължавам към следващата точка от дневния ред. Това е доклад по собствена инициатива за по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, ползи потребителите и дружествата Паскал Дюран. Паскал, давам ти 5 минути да представиш доклада си. Много е добре, че ми давате време. Аз ще се придържам към 5 минути, щом толкова ми давате. Първо, от практическа гледна точка. Благодаря на всички колеги, изпратили изменения. Над 200 такива са получени. Също така а, видях а, и становището на Кристелс Халдемолзе. Молзе. има над 100 изменения по това становище. Опитал съм се да взаимствам и тези изменения. Ще имаме в четвъртък заседание на, на докладчиците в Сянка и се надявам утре до обяд да разпространим предложенията за компромис. Казвам го, защото знам, че някои от докладчиците в Сянка се притесняват от срока. Ще се опитаме да спазим срока утре до обяд. Накратко ще се изкажа, защото е важно да чуем колегите, тъй като в момента обсъждаме измененията. По въпроса за планирането, планираното устаряване на продуктите, въпрос към който се постарах да не подхождам твърде формално в доклада, тъй като той е източник на много полемика – и е, по този въпрос все пак имаше много дебати и получих 16 е, предложения по този въпрос. Някои искат да има определение на това понятие, други не искат, трети пък искат санкции в случай на неспазване на правилата за планираното устаряване на стоките. Така че ще се опитам да намеря междинна позиция по въпроса. Седем насоки за действие се предлагат в доклада ми. Надявам се да постигнем компромис по тях, особено по отношение на дизайна на продуктите, поправката им, економическия модел, както и економиката, кръговата економика и функционалността, информираността на потребителите. Засегнах въпроса за планираното устаряване. Въпроса за правната гаранция също е важен. И накрая, новото в кавички на този доклад е, че той разглежда и е, моралното устаряване на софтуера. Въпрос, който ще се налага все повече. Трябва да го разгледаме в нашата комисия, защото той ще се засилва и засяга и правата на потребителите. Ето, Вики, спазих 5-минутния срок и сега съм на разположение на всички. Thank you very much.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 това, че изготвяте този доклад, тъй като това е чудесна идея. В момента е точен, подобно на други чудесни идеи, разбира се, но както знаете, всичко е в подробностите и това, което ще можем да приложим. Та така идеята е чудесна, защото всички купуваме отлични продукти, искаме те да не се чупят или развалят. И ако това се случи, ние се надяваме те да могат да бъдат поправени в идеалния случай и ако може сами да си ги поправим, ще е най-добре, но разбира се, налага се понякога и да ги изпратим обратно на производителя. Нямам предвид обувки или модни стоки или дрехи, тъй като искаме всеки сезон да си сменяме гардероба. Свои. Важно е обаче как се прилагат на практика такива големи идеи. Самото название на доклада показва, че търсим ползата за потребителя и за бизнеса. Ако искаме доклада, към него има 125 изменения, което пък означава, че явно не всички са доволни от е, доклада и неговия текст, то тогава не може явно всичко, което предприемаме, да е добро и за двете страни, и за бизнеса, и за клиентите. Някой трябва да плати. Нали, в крайна сметка помислете за пазара. Ако прилагаме тези правила, така както те са записани, то тогава никой няма да е удовлетворен. Всички ще загубят и потребителя, и бизнеса, и най-вече малките и средни предприятия, тъй като те няма как да спазват такива правила и пазарът ще изчезне. Пазарът трябва да е този, който да регламентира нещата. Та, това беше от мен в общ план. В краткото си изказване искам да обърна внимание на няколко елемента, които според мен трябва да бъдат подчертани в доклада. Смятам, че всички трябва да подкрепим идеята да използваме заместващи продукти, за да може е, да бъдат поправени старите, т.е. собственикът, да речем също, да може да поправя уредите. Европейските регламенти обаче не създават условия за това. Имам предвид е, достъп до заместващи elementy przedsiębiorcom, to powinniśmy iść właśnie w tym kierunku, aby Та достъп до резервни части е изключително важен. Продуктите трябва да бъдат по-надежни и да могат лесно да се поправят. Не, трябва да е задължително да ги занесеш при авторизиран дилър. Трябва да имаш право да използваш резервни части, може би произведени от друг бизнес, не от основния. Позовавайки се на своя опит, мога да кажа, че това ще доведе до свиване разходите за поправки с 92 дори 100%. Приключвам, председателю. Искам да дам примери, но нямам време. Последното от мен – економиката въпросите трябва да се решават консенсусно. Последният инструмент тук трябва да бъде системата на данъчното облагане, а тук се говори за това да се използва фискалната данъчната система, за да се оправи пазара. Това не е добро решение. Благодаря. Тъй като дневният ни ред е толкова натоварен, на последното състояние на нашата комисия казах, че ще се опитвам а, да спазвам времето така, както е зададено. За това моля докладчиците да говорят 5-6 минути, както направихме, и докладчиците в сянка ще ви прекъсвам след 4 минути или ще се опитам да ви моля да приключвате. Е, комисията ни е претоварена, не знам какво друго мога да направя. Е, ще ви изпратя мейл. Е, благодаря за коментарите. Лиса Яконсари. Kiitoksia puheenjohtaja.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 ползваемостта за жизния цикъл на продуктите. Бих искала първо да благодаря на докладчицата и в много отношения сме на същото мнение с нея. Аз е, е моите изменения, предложения за изменения са връчени сега. Е, задължението за избор, възможност, гарантиране на възможността за избор. Разбира се, че потребителя трябва да има избор или да бъде поправен, е, ремонтиран продукта, или да получи обратно е, парите си, или пък да, го, е, да получи отстъпка от цената на продукта. Производителят отговаря, носи отговорност за този проблем. Разбира се, било добре, ако е, продукта може да бъде поправен, по този начин се създават нови работни места, но да повторя нещо, което вече се чу. Трябва е, избора между различните варианти да бъде е, избор на потребителя, дали да бъде поправен и ако избере той ремонт или поправка, важно е да се удължи гаранционния срок съответно на продукта. Е, това е в духа на доклада на Анемонти. И аз смятам, че е много важно да, е, някои държави членки да прилагат по-завишени, по е, стъпни стриктни изисквания за защита на потребителя. Например, имам предвид задължението за удължаване на гаранционния срок. Още един въпрос, който за мен е доста важен. А именно нуждата от резервни части и освен това възможността да се намерят такива е, без особени затруднения. Трябва да има и някакъв срок за получаването на такива е, резервни части. Е, те трябва да са е, в наличност и след спиране на производството на дадения продукт. И, както се казва, както вече се каза, е, трябва ни един форум на потребителите, на който да се решава и третира този въпрос. Разбира се, важно е да разработим и устойчиви критерии, критерии за устойчивост на, на продуктите. И те трябва да се разработят на различни равнища – различни ниво. Ние, политиците, също трябва да помислим върху е, тези критерии за е, устойчивост или трайност на продуктите. После, е, за държавите членки е важно разбира се, да произвеждат висококачествени продукти, иска продукция, която обаче подлежи на ремонт, на поправка. Докладчика говори за опростяване. Аз не разбирам а, точно какво има предвид с това. Приемам, аз не приемам занижаване на защитата, снижаване е, на защита на потребителя, е, ако това се има предвид с упростяването. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Дан Долтон. Благодаря ти, Вики. Благодаря на докладчика за текста. Прести изменения има. Това показва, че е засегната сфера, в която всички имат интерес. По-дълъг жизнен цикъл за продуктите е нещо важно. Потребителските стоки са все по-напреднали, използват обаче все повече ресурси, които свършват. Направило съм изменения, които искат да намалят екологичното въздействие и в същото време да дадат възможност те да са по достатни Искам също така и по-голяма трайност на продуктите отношение на поправките, е, това е чудесно, ще се намали замърсяването, ще се спестят разходи, но не искаме е, потребителя да влезе в цикъл на постоянни поправки, връщане, ползване, пак поправка. Потребителя не иска да дава продукта си за поправка за дълъг период от време. Нужен е баланс. Фирмите също трябва да се адаптират към бизнес практики, които да способстват економиката в кръг. Т.е. може би е нужен нов дизайн, нов а, начин на производство, нови технически умения, които ще са нужни за а, техните служители. връзките на фирмите с клиентите. Нужна е прозрачност. Потребителите знаят какво могат да очакват, е, що се отнася до дълготрайност и възможност за апгрейд. Съгласен съм с докладчика, че много стоки с дълга издръжливост трябва да имат по-дълга такава, такъв срок а, е, за ползване и да се произвеждат стоки, които да са по-дълготрайни. Някои държави членки са по-напреднали и е добре да не се губят права при изготвяне на европейските стандарти. Държавите членки трябва да запазят своите разпоредби, ако те са по-силни. Няма да използвам своите 4 минути. Очаквам да работя с колегите. Следващи оратор. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика Несъмнено е, че удължаването на жизнения цикъл ще доведе до много ползи в много сектори за потребителите. За мен въпросът е как да постигнем целта за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, което идва от краткия срок на ползване економиката на поправките и това поправянето на стоката да бъде по-привлекателно е едно от основните решения. За да допринесем към това, трябва да намерим начини да насърчим и потребителите, и производителите да го направят. Така и двете страни ще спечелят. Първо, потребителите трябва да знаят повече за продуктите, които използват. Трябва да са информирани преди да закупят нещо. Потребителят е, трябва да бъде обект на просветни кампании или начини за удължаване живота на продуктите, както пише в вашия доклад. Също може да насърчаваме образоване или образование и обучение на отговорното отношение на потребителя, както съм записала и в измененията. Още един начин е да упростим информацията, която ще даде стимул на гражданите да поправят продукта, а не да го изхвърлят и за цифрови е, услуги и продукти, и за физически такива. Нужна е стандартизирана информация, която да може да се използва в наръчници, свързани с това как да се поправи съответния продукт и това да е ясно и разбираемо. След това онлайн платформи или цифрови или цифровизирани а, фактури, както и доказателства за закупуване, а не такива на хартия. А, заличила съм а, това, за което говорихме последния път. Не смятам, че се дава ясна информация на потребителите. Напротив, може да доведе до по-голямо объркване, защото може просто да ги залее с информация – и да тръгне срещу предложението за цифровия договор. Що се отнася до насърчаването на производителите? Най-добре ще е да им дадем възможност да стандартизираме а, дефиницията на а, дълготрайност и издръжливост. В своето изменение казвам, че това трябва да бъде доброволно, а не наложено от Европейската комисия що се отнася до заложеното износване. Според мен трябва да бъдат забранени такива. Трябва да има ясна дефиниция и система, която да може точно да открива такъв тип предварително заложено износване или устаряване. Не искам всичко това да почива, разбира се, на системите на подаващи сигнали. Нужни са обективни факти. Това е съвсем накратко и ще работя с вас в бъдеще. Заповед. Благодаря. От обединената левица нямам никой, но Марко Цуло за СПД. Грация, президенте. Грация. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Излязохме със свои изменения и имаме своя идея за общество с тези изменения. Бук... Е, сега пазарът функционира все едно не може да бъде променен. Той е такъв и това е, казва се, това е пазар. Ние казваме, че е точно обратното. Искаме общество, в което продуктите са по-дълготрайни и лесно могат да бъдат поправени. Едно общество, в което повторното използване на материали не е альтернативен метод, а е правилото. Тоест едно общество, което почива върху економиката в кръг. Това удовлетворява гражданите, които, трябва да кажа, че им е дошло до гуша да купуват продукти, които изведнъж спират да работят, а им е обещано да работят много повече. Това е альтернативен модел също така, защото ще създаде една нова економика. Една економика, която почива върху възможността нещо да бъде поправено на местно ниво което пък ще доведе до развиване на специализирани умения на местно ниво и тези умения не могат да бъдат изнесени някъде. А, така че мога да кажа, а, че сме за този, а, тази гаранция, за която се говори, законова гаранция. Така или иначе, принуждаваме ново купуване, когато имаме такава заложена, такова заложено износване. Също така резервните части трябва да са налични навсякъде. Нужни са различни действия, така щото потребителят да предпочита да поправи нещо, а не да си купи нова стока. За да направим всичко това, ние, като политическа сила или въобще като парламент трябва да дадем ясни указания. Трябва да дадем стимул на онези практики, които могат да доведат до економиката, която описах. Мога да ви дам пример. Пример значимостта а, а, да се инвестира в 3D принтерите. Отделните граждани трябва също да се научат да ползват такива уреди. Така ще могат и да поправят своите стоки. Като законодатели трябва да санкционираме онези производители, които по хитър начин и лукав начин залагат е, бързо износване. Тоест правят това нарочно и умишлено. Това е основна задача на политиката – да покаже един е, модел на едно бъдеще, което е различно, различно от това, което показва пазара в момента. Дискусията по измененията смятам, че ще тръгне точно в тази посока. Благодаря. Благодаря. Закъсняваме с почти 20 минути от графика. Имам 4 записали се за изказване. Имате по 4 минути. Госпожа Борзан първо. Благодаря. Благодаря на докладчика за отличния доклад, както и на всички колеги, работещи по неговото подобряване в интерес на потребителите и околната среда. Често получавам оплаквания от граждани, че продуктите се развалят веднага след изтичането на гаранцията и а, финансово не е изгодно те да бъдат поправени. Резервните части пък са много скъпи, и е, често специалистите по правещи продуктите се оплакват, е, че е, бизнеса не е мотивиран да се поправят продуктите поради високите цени на резервните части, почти половината от първоначалната цена на продукта. Ето за това в измененията си предлагам въвеждането на етикет за продължителността на живота на продукта и следователно потребителите да могат да заплатят повече за такъв един продукт. Следващия оратор. Рапорт е екстремно импортант и cred că е, според мен е, доклад докладчика и докладчите Сянка е, носят отговорност, е, по-голяма отговорност за този доклад. Аз съм внесла предложения за изменения, които според мен са много важни. Едно от тях е следното. Би... Трябва да разполагаме с правила, норми за ползването на съответните продукти инструкциите за ползване трябва да са лесно разбираеми, за да може крайният потребител да го използва съответно по предназначение трябва да има и е, баланс между правилата на потребителя и правилата на малките и средни предприятия. Една е, гаранция трябва да бъде е, хармонизирана в рамките на вътрешния пазар. Е, жизненият цикъл не трябва да е различен за един същ продукт в отделните държави членки и решението на клиента, на, на, на потребителя, дали е, е, и трябва да съществува възможност за избор на потребителя да, е, да ремонтира или е, да замени продукта. Благодаря. Да, госпожо председател, скъпи колеги, аз най-сърдечно благодаря на докладчика за това. Аз съм докладчица в Сянка за становището от Комисията по околна среда и затова с особен интерес следя това досие. Екологичните преимущества на концепцията за жизнения цикъл е ясна. Е, по-дългите продукти е, по-рядко по се сменят и по-малко е, отпадъци се произвеждат, по-малко суровини се използват за производството им. Докладчика е, на кралския път за него е, е модела за потребление. Аз тук малко скептично гледам на това. Е, съгласна съм с много неща, които той предлага, но мисля, че по някои трябва да се търси различно решение. Смятам, че е, тези изисквания ще са доста е, сложни за производителите, е, които трябва да разработят нови модели, които подлежат на ремонт, на поправка. Тук не трябва да се търси, да, това, което правим, не трябва да води до развоение между устойчивостта и ме прекъсата ораторката. Благодаря, ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Благодаря на докладчика. Надявам се, че ще можем да приемем възможно най-много от измененията. Важно е да имаме един каталог от идеи, които да вдъхновят комисията, когато прави законодателно предложение. Чухме е, комисар Катайнен, който говореше за екодизайна и работата по него и винаги е, има, е различно, когато сме приели законодателство в тази сфера. В енергетиката имаме голямо спестяване на енергия. Затова мисля, че е много важно ясно да се каже, че искаме по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и е важно да се дава по-добра информация на потребителите, може би и, и на самия етикет, за да знаят колко да очакват продължителност. Благодаря, даваме думата отново на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Няма да навлизам в подробности сега, защото има много насоки за работата. Сега просто искам да благодаря на всички изказали се, на всички, които се интересуват от темата. Много се радвам, че тя води до такъв дебат. Всички въпроси, като гаранцията, гъвкавост, са много важни, опазването на ресурсите, това са все въпроси, по които ще се работи. И за да уверя нези от вас, които се опасяват от риск за понижаване на гаранциите или правата на потребителите, трябва да кажа, че не в такъв дух се работи по доклада и аз се наемам с това да няма намаляване на правата на потребителите в, тази, в резултат от работата на тази комисия. Благодаря. Благодаря. Извинете, че не дадох по-дълъг жизнен цикъл за този дебат, но очакваме е, разглеждането на компромисните изменения. Това ще бъде утре. Благодаря. Е, следващия доклад е този на Сабине Ферхайен. Той се отнася до плана за действие на Европейския съюз за електронно управление и ние сме водеща комисия. Заповядайте. Аз ще ви направя услуга, господин председател, ще бъда много кратка. Първо, благодаря за внесените предложения за изменения. Е, 98 изменения не са чак толкова много в крайна сметка. Е, всички те, почти всички, е, са много уместни и мисля, че в резултат на тях е, ще формулираме добри решения. Има някои допълнения по засегнатите теми, но има и нови идеи за задълбочаване на някои елементи в доклада във връзка с електронни услуги, компютърни услуги в облак, цифрови, цифровизация и така нататък. Всичко това ще доведе до подобряване на електронното управление. Повечето изменения са в една и съща посока, а именно да търсим компромис по отделните, отделни глави и е, на срещите с докладчиците е, ще обсъдим това. На 5 април имаме такава среща с докладчиците в Сянка и е, мисля, че по повечето въпроси е, ще можем да е, разискваме съвсем конструктивно, защото в комисията имаме и да постигнем единство. И е, очаквам е, допълнителната ни съвместна работа. Благодаря. Благодаря много. Бояна Борзан има думата. госпожо председница. Първо се... Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на колегата Сабине за отличния доклад. Електронното управление увеличава ефикасността на услугите и също така прави е, публичната администрация по-разбираема за гражданите. Така ще се засили тяхното участие и е, прозрачността на държавните публичните услуги. Плана за действие до тук доведе до добри резултати на ниво Европейски съюз и държави членки. Съгласна съм, че Европейския съюз следва да насърчава обмена на най-добри практики и технологии между държавите членки. Приветствам намерението на комисията да се създаде едина точка за контакт, която ще даде е, на гражданите и бизнеса цялостната информация и това ще става на един портал. По този начин ще можем да разгърнем напълно потенциала на единния пазар, а и да намалим административната тежест за граждани и бизнес, особено по отношение на трансграничните услуги. Изчисленията в облак е, са много важни за електронното управление, което трябва да е в интерес на цялото общество, да е приобщаващо, споделящо и ориентирано към бъдещето и също така да е разработено по един отворен и прозрачен начин. Компютърната грамотност е от ключово значение за участието в електронното управление. Само 28% от домакинствата в селските райони в Европейския съюз имат широко лентов достъп, а 4G е за целия Европейски съюз е само 36%. И също не бива да забравяме, че много хора не искат да използват такива услуги по интернет поради слабото им познаване и ам, недоброто разбиране и доверие в тях. Трябва да се преодолеят разликите между хората с различен социален и економически статут и разликите в поколението. Трябва да се насърчава компютърната, компютърната грамотност, особено за групите в по-неблагоприятно положение. Също тук трябва да се подчертае обучението през целия живот и е, компютърните умения, придобити на работното място. Това ще е полезно за вътрешния пазар, благодарение на упростяването, упростяването на трансграничното признаване на тяхната компетентност, умения – и квалификации. Приветствам измененията на колегите в групата по отношение на трудовия пазар. Аз самата съм направила изменения относно електронното здравеопазване, което значително може да подобре качеството на живота на гражданите поради по-разходоефективно здравеопазване и ефикасно за гражданите. И накрая нещо, което беше казано на миналото заседание. Много е важно потребителите на услуги за електронно управление да знаят в реално време как се използват техните данни. Повечето изменения ме удовлетворяват и съм убедена, че доклада ще е добър. Благодаря ви. Благодаря. За, за Дан Долтън, ще си изкажете ли за докладчика в сянка от ЕКР? Да, благодаря. Солек ме помоли да говори от негово име, тъй като не може да присъства тук. Той приветства проекто доклада. Повечето изменения са в една посока и не променят по никакъв начин духа на доклада. Мисля, че всички сме съгласни, че цифровизацията на управлението е нещо необходимо това ще е от полза за гражданите във всички държави членки. Следователно, оперативната съвместимост е много важен фактор. Достъпността на такива услуги в различни държави членки ще засили вътрешния пазар и ще повиши качеството на услугите през 2021 век. Трябва да има конкретни цели и докладване на, за напредък ежегодно. Конкретно изменения 11 и 12 са това. Той подкрепя и инициативата за единен портал, както се посочва в редица изменения. Ползите от електронното управление са ясни, особено по отношение и на а, разходите. Подкрепям изменение 38 на госпожа Мейдъл по отношение на разработването на услугите в целия Европейски съюз. Също така, това, им, тук има разлики между населението в градове и селски райони и поколенията. Ако не вземем предвид тази ситуация, ще се е, окажем в неправилно разходване на публични средства. Държавите членки трябва да определят ясно приоритетите, които да финансират и подкрепяме изменение 75 на зелените, според което езиковите бариери са нещо, което трябва да се преодолее, като информацията се предлага на най-широко разпространените европейски езици. Това ще подобри достъпа до услуги за електронно управление. Последното изречение, според господин Зулек, е трансграничните онлайн онлайн услуги може да са налични, особено в версията им на английски, тъй като явно това е втория най-употребяван език в Европейския съюз. Следващия оратор. Благодаря. Измененията на моята група отразяват основните въпроси, на които се спрях и миналия път, когато разглеждахме доклада. Мисля, че трябва да бъдем много по-амбициозни е, по отношение на принципи от добавена стойност за гражданите. Затова комисията до края на тази година трябва да започне широкомащабен проект в тази насока. Трябва да бъдем и по-амбициозни по отношение на цифровите рецепти за лекарства защото това е една от областите, от които гражданите ще се възползват най-много. Има различни инициативи, но още те не са е, проникнали достатъчно. По отношение на цифровия портал, смятаме, че това не бива да е просто информационен портал. Много държави вече имат обслужване на едно гише, където гражданите да извършат административни процедури, а този гейтвей, този портал трябва да гарантира, че държавите членки имат обслужване на едно гише и гражданите могат да извършат извършват европейски административни процедури на този портал. Смятам, че комисията трябва да подобри обмена на, практики между доставчиците на услуги, иновацията, принципа на иновацията тук и ако процедурата бъде записана по начин, който да предогажда вече решенията, това ще е много добре от гледна точка разгръщане потенциала за иновация. Накрая за развитието на такива електронни услуги е, предполага съхранение на данни. Комисията и държавите членки трябва да изберат решения, защитаващи личните данни и сигурността на мрежите. Ясно е, че решения, основани на обмен на данни между децентрализирани органи, ще са по-безопасни, отколкото ако има отколкото ако има една база данни за съхраняване на всички данни. Мисля, че тези размисли по никакъв начин не противоречат на подхода на докладчика и очаквам с вас сътрудничеството с вас. Първо да благодаря, да се извиня на господин Шолтерс и на докладчите в Сянка, е, но за да съм е, сигурна, че правилно съм разбрала неговата корекция, ще мине на английски. Докладчика смята, че трябва да има амбициозни цели за плана за действие в контекста за стратегията за европейския цифров пазар. Има много пречки към предпълния достъп за гражданите към една цифрова публична администрация. Цифровата администрация трябва да бъде и по-приобщаваща. Господин Шолде смята, че трябва да има повече усилия за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения за хора с увреждания и възрастни лица. Освен това, той подчертава, че е, подобряването на Компютърната грамотност е много важно, особено за възрастните хора, които често нямат достатъчно умения и увереност да използват такива услуги. Е, с оперативната съвместимост и отворените данни са много важни, но същевременно не бива да се подчертава защитата на данните при тяхното пренасене. Господин Шолдес подкрепя план за електронно здравеопазване, за да се улеснят здравните услуги за всички. Има ли други желащи да се изкажат? Благодаря, Сабине. Заключителни думи. Äh, Мисля, че в е, по повечето въпроси вървим в една посока, централно, колкото до темата централно съхраняване на данни, мисля, че трябва да намерим централен портал, но не данните да бъдат съхранявани на едно място централно. Това е гарантия, е, за това се, е, разбира се, е необходимо да имаме оперативна съвместимост е, между отделните портали. Просто трябва стандартите да са такива, че да може да има обмен между отделните и да има обмен и самите граждани да решат от кои да, каква информация имат нужда и от каква не тук трансграничният контекст също е от особено значение, но ще трябва да се справим с въпроса, с проблема за оперативната съвместимост. Колкото за киберсигурността, е, това е друга важна, друга е важен аспект. Доверието на гражданите също, но доверието ще го има само ако е гарантирана сигурността на, на данните. И благодаря. Сега гласуването ще бъде на 25 април в комисия. Следващата е, точка дневния ред е мнение по новата програма за уменията. Е, Мария Грапини е автор на становището. Мария, имаш думата. Благодаря. През юни 2016 е, комисията излезе с нова програма за е, уменията в Европа с цел – още в младежка, в млада възраст е, да бъдат изградени е, умения, които са признати е, в, и са валидни в цяла Европа. Този подход е много важен. Важно е наистина да бъдат да, се, да напредваме с уменията в крачка в, и паралелно с нуждите на пазара, на труда предложенията на комисията за а, съкрещаване на границите, а, различията, извинете, различията, изглаждане различията в образованието е нещо хубаво, но има административни а, спънки е, като е, мобилност и признаване на е, дипломите и свидетелствата за различни професионални квалификации. След това, ползването на информа... информационните системи за вътрешния пазар. Това е нещо хубаво също, признаване на компетенциите и квалификационната степен също трябва да е, бъде е, изпълнено е, за хора, които е, искат да работят в друга държава членка трябва да търсим из, изравняване на, на пазара на труда, е, равни условия за, е, и, и различията в условията за стъжанти е, също трябва да се е, намалят. това е отразено в Хоризонт 2020 и тук трябва да бъдат обхванати всички категории възрасти за да могат да бъдат е, намалени е, е, различията между пазарите на труда в различните държави членки. Колкото до изискванията от заключенията от среща на върха в Рига, би трябвало професионалните училия да, училища да следват и да изпълнят тези заключения. До 28 март 12 часа очаквам предложение за изменение. След това ще имаме среща на докладчите в Сянка. Thank you, Chair. Yes, Eva asked me to stand in for her because she's in, in Bulgaria. Um, so she welcomes and endorses all the general Ева ме помоли да предам нейното изказване. Тя е в България в момента. Тя признава това като много важен усилие да се очертаят сфери на, за подобряване и, и необходими мерки за постигане на по-ефективно образование за цял живот и умения е, тя смята, че е, докладчика е поставил вярно ударенията върху е, мобилността, признаване на, квали... на квалификациите и социалните измерения като се противопоставя на административните спънки. Тя, не, тя смята, че трябва да се работи и се положат усилия за подмагане на альтернативи методи за постигане за професионални квалификации. Радвам се да припомня, че днес Европа е световен е, водеща в света в областта на иновациите, познанието и конкурентоспособността. Трябва наистина да наблегнем на тези е, преимущества на европейската образователна система, като е, включим, като включим това в редица, като включим редица таланти, новаторство и новатори и научни работници. Смятам, че е важно да се насърчава новацията, предприемачеството, творчеството, да се е, обогатява демократичния живот и да се раз, е, възпитават е, ангажирани, талантливи, активни граждани. В това отношение не трябва да забравя младите хора, както в училищата, така и в университетските програми, защото именно това е, е, по този начин ще вземем е, създатели на нови е, умения, не само потребители. Е, тук е, говорим за все по-взаимосвързани, е, културно разнообразни, глобализирани социални економики и в това отношение отвореност и откритост към разнообразието и, и, и разбиране на, дру, на различията е от важно значение. Решаващо е също така а, да, разби, раз, да създаваме цифрови умения, но когато оценяваме цифровите умения, цифровите умения а, трябва да имаме съответната методология. Е, Ева очаква да работи а, в взаимодействие с всички колеги а, в а, това отношение. Благодаря малко съм объркана. Е, тук в списъка ми от ЕКР е Урика. Някой ще се изкаже от нейно име. Е, Урика всъщност е тук. Ще дам думата на Малтон Локарт и след това. Първо, благодаря на докладчицата за свършат работа. Аз е, подкрепям е, съдържанието на това становище. Важно е, че и комисията и е, ние подкрепяме значението от балансиране на квалификациите, създаване на работни места и създаване на работни места. Умения и работни места. Няма нужда да правим твърде дълъг документ. Не трябва да се получи един списък от пожелания е, според мен можем да засилим текста в следните е, моменти. Е, ударението върху вътрешния пазар, като, като подчертаем необходимостта от признаване, взаимно признаване на различни професии и квалификации, да не е тежка администрацията, да има ефективност. Хубаво е, че споменава и професионалното образование за да е, могат е, учениците да попаднат в реалния живот преди да приключат своето е, е, обучение. Това е важно. За съжаление, ние като парламент не можем да направим кой знае какво, само можем да реформираме пазарите на труда, да бъдат по-интегриращи, по-мобилни, по-гъвкави е, за работни места и растеж. Това е отговорност на държавите членки и, за съжаление, върви много бавно това. Аз е, е, наистина ще подкрепя един текст, който отразява току-що казаното от мен. Лорика има думата. Благодаря, госпожо председател. Извинете за закъснението. Първо, благодаря на докладчицата за проекта на становището. Съобщението на Комисията за Европейска програма за уменията наистина е, звучи е, е доста е, така стряскащо, е, е, защото заключенията, е, за заключение на решенията трудно е, ще бъдат намерени. Е, е, политиката за образование е компетенция на държавите членки. Е, хубаво е да има конкуренция между отделните е, е, образователни системи, за да може е, това да тегли нагоре по-слабите и общо да качи нивото на образование и обучение в Европейския съюз е, но тези неща трябва да се решават трансгранично. Размените, обмените програми за ученици и студенти също помагат за признав... взаимно признаване на квалификациите и водят до прозрачност. Е, една четвърт от, е, образование, е, от населението на Европейския съюз е неграмотно, не може да чете да, да, да, или а, има много слабо развити а, грамотност или пък е тотално а, компютърно неграмотно. А, това, да не говорим за а, квалифика... дефицита на квалификации след мигрантите, тези факти са доста тревожни и а, трябва да им търсим решение. Различията е, между отделните държавни членки са огромни, дори между отделни региони. Така че едно стандартно, едно конфекционно решение е, е, едва ли е приложимо тук. Още повече ще трябва да вземем предвид и регионалните особености и специфика, както и интересите на малките и средни предприятия а обичайно се е, говори за е, на, е, се, така, клоним към един цялостен подход, който не мисля, че е уместен в случая. Благодаря. Има ли други желащи да вземат отношение по тази тема? Никола Дантон. Данте. Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиката за отличния доклад. Е, много са важни тези елементи за бъдещето бъдеще и за Европейския съюз, който трябва да е по-динамичен и конкурентен. Чудесно е, че се обръща внимание от докладчицата към действия за намаляване на неравенството при обучението, както и премахването на административните пречки, които пречат за приемането на мерки за по-голяма гъвкавост на работниците в Европейския съюз. Смятам също, че е много важно, както бе показано, и да се даде максимална а, тласък на а, цифровото Имайки предвид, че това е следващата индустриална революция, ако мога така да нарека, това за нас е приоритет. Само посредством разпространението на цифровите умения, обществото може да се изправи с проблема с безработицата, както и конкуренцията или конкурентоспособността на МСП, които са голямата част от европейската економика. В този смисъл е много важно да има европейско финансиране за да се подкрепят тези инициативи, както е записано. Що се отнася до цифровите умения, докладчицата обръща голямо внимание на приобщаването. Възрастните, мигрантите, маргинализираните и колко е важно да се борим с всички от тези феномени, които могат да подриват социалното сцепление. Um... Благодаря. Мария, искаш ли да кажеш нещо? La prima prezentare. Uh, doar în sinteză vreau să le mulțumesc uh, raport. Аз uh, бих искала да се включа тук и да благодаря на изказалите се по становището. Радвам се, че комисията е избрала три насоки. Едната е по-добър избор на професия. В момента имаме голям брой младежи, които са е, завършили някакво образование, но е, то не отговаря на нуждите на пазара на труда. Това а, е, означава разхищение на а, образование. Би трябвало да, да а, да, раз, изгра... да, да потърсим, да, да стиковаме е, образователните нужди и нуждите на пазар на труда. Благодаря на колегите за съдействието. Благодаря. Следващата точка от дневния ред е становището за авторското право и сродните му права, приложими към определени онлайн предавания и организации, както и препредаването на телевизионни и радиопрограми. Водещата комисия е Юри, правило 54, Имко ще излезе със становище по 53, Юлия Реда е нашия докладчик. Давам и думата. Заповядай, Юлия. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на всички докладчици за техните изменения. Те не са много, а и процесът скоро започна, тъй като водещата комисия не е излязла все още с доклад и за това съм убедена, че можем да се движим напред към компромиси с добра скорост. Надявам се да постигнем компромис до края на април. Утре ще имаме здание докладчите в сянка по първите изменения. Надявам се да се стигне до съгласие по основните елементи и след това допълнителни компромисни изменения, преди да се стигне до гласуване. Ако има важни елементи, които не са включени сред първите, докладчиците в сянка да ме информират, така ще постигнем съгласие по най-важните елементи максимално бързо и ще адаптираме съображенията, имайки преди това споразумение. Компромисните изменения. Те са наследните теми. Първо, въпроса за договорната свобода и принципа на държава по происход и въобще как трябва да се дефинират тези услуги. След това задължителното колективно управление – какво е препредаване, след това член 2 и критерия за плащания по този член. Искам да спомена някои а, неща. Първо, за договорната свобода. А, там мисля, че сме постигнали доста голямо сближаване между политическите групи в 11-то съображение го записах отново, бях го заличил, но сега го включих с някои пояснения, представени от докладчиците в сянка. Надявам се тази формулировка да е добра за всички. Искам да подчертая също така, че въпросите, свързани с договорните свободи, трябва да останат там, а не да бъдат разхвърляни целият доклад. След това за допълнителните онлайн услуги. Повечето групи не искат да се включат всички услуги. голямата част от групите обаче са съгласни да се запази принципа на държава по происход. Затова в компромисните изменения предложих отново да се включи думата сродни или допълнителни онлайн услуги, което е стъпка към позицията на другите групи. Важно е сега имайки предвид това всички докладчици сянка да кажат каква, какво съдържание иска да се включи и какво иска да се изключи и по какви причини. Целта ни трябва да бъде следната. Това да бъдат правила, които да са приложими за бродкастерите и искам определено съдържание от бродкастерите първо да се сметне по принципа а, за държава на происход и след определен срок този принцип да не се прилага. Нужна е формулировка, ако определено съдържание се качи а, по този принцип, то да си остане такова. За това от една страна прилагам да се включат думите produced by the broadcaster, но съдържанието от трети страни, което е отдадено по лиценз на този бродкастър, само ако това е направено за ограничен срок. Това е различно от предложението на комисията, в смисъл, че да, запазва се този ограничен срок, но и се прави така, че съдържанието на трета страна няма да остане на сайта на бродкастера след определен срок, ако лиценза е изтекал и няма разлика дали се прилага принципа за държава по происход или не. В същото време, собствената продукция на бродкастера може да остане за безкрайен период от време на сайта. Това е основната част от компромиса. След това, за препредаването, някои групи искат да се подчертае принципа на технологичната неутралност, други искат да се поддържа предложението на Европейската комисия. Основният въпрос е дали тези препредаващи услуги трябва да бъдат включени в колективното управление или не. В този смисъл смятам, че е важно да се посочи, че някои държави членки вече позволяват колективно управление на интернет препредаване. Трябва да се внимава, тъй като това е регламент и не бива да забраняваме неща, които вече са обща практика. Моето предложение е да не се включват IP услугите по интернет изцяло, а да се включат, ако те са защитени с парола, например. Тоест, това няма да бъде открито отворено за всички, а само нези, които са защитени с парола. Ще видим как може тази формулировка да се доизчисти. Това е важно за потребителите, защото ако не включим интернет услугите изобщо, ще отслабим регламента за преносимостта, който се прилага към услуги, които са приносими в цялата държава членка. И ако има проблеми с сигурността, смятам, че това може да се включи в формулировката. Достъпа до препредаване трябва да бъде защитен с парола. Що се отнася до последващите стъпки, след състоянието на докладчиците в сянка, ще предложа нови изменения след като одобрим общите принципи. Ако искате нещо да кажете, което не е включено при първите компромиси, моля, кажете ми, пишете ми и ще гласуваме на 24-25 април по това становище. Благодаря. Благодаря, Паскал Ремо. Някой ще говори ли от негово име? Той е докладчик в сянка. Няма. Социалистите. Госпожа Фрозиер. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Това предложение на комисията е малко неочаквано, но е, разширението по отношение страната на по происход и разпространението по интернет е важно, тъй като е, това е нещо нужно необходимо, но когато е, служаме мнението на представители на отделните е, сектори, това не се отнася нито до аудиовизуалните програми, нито до е, разпространителите на аудиовизуални програми и е, съдържа доста така недостатъци. Е, един малък брой от програмите разпознаватели искат развитие на нещата. Но по принцип, е, когато говорим за баланс в текста, голям е, е, принципа трябва да бъде е, страната по происход, при предложението на комисията за допълнителните и помощни услуги е, е доста, създава доста проблеми и аз съм против него, разбира се. А, ако става дума за определен брой програми, да кажем информационни програми, е, когато, които имат определена е, цел, но не трябва да се дават условия, така че е, проти, е, да се получи противоречие между позицията на е, разпространителя и е, автора. Е, разбира се, е, би трябвало някаква част от преходите да бъдат е, получени, да, да бъдат поет, да получи разпространителя. За другия аспект, колективното, груповото, задължителното колективно управление, мисля, че предложението на комисията трябва да бъде доизчистено, доуточнено в някои моменти. Е, разбира се, е, че е, всички желаем отворен интернет, но трябва да се сформулират по-точно условията. Мисля, че задължително управление съществува, но трябва да го запазим и да не пречим на, да не подкопаваме съществуващите норми и е, според мен това предложение, е, колкото до е, технологичната ни е неутралитет при разпределението на програми от операторите на кабелна телевизия, мисля, че това не променя задължението на разпространителите по кабел и нещата опират пак до справедливото възнаграждение за аудиовизу... разпространение на аудиовизуални програми. Много трудно е да е, говорим за компромис от сега. Мисля, че предстои други е, и утре друго, е, предстои е, утре заседание на докладчите Сянка. Мисля, че е, ще, доста работа ще е, отиде в е, този текст, е, за да се стигне до консенсус. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика ни за компромисните предложения. Те вървят напред. Благодаря и за усилията да гарантира правата на потребителите в бъдеще. Трябва да отразим промените в гледането на телевизия – първо имахме телевизия, след това имахме директива за кабелна телевизия. Има трансгранично съдържание, което може да се гледа обаче по интернет. Все повече съдържание трябва да се предоставя на гражданите, но не бива и да се нарушава териториалния модел на бизнесите. В Европейския съюз по този начин имаме по-голямо културно многообразие и повече европейски продукции. Това не трябва да се поставя под въпрос. Разпоредбите за договорната свобода са важни за създаващите съдържание, за потребителите. Добре е, че се появиха отново в текста. Трябва да внесем повече яснота, отколкото съдържа предложението на комисията, затова съм направил изменения. За онлайн предаването или излъчването трябва да се ограничи обхвата на регламента към тези допълнителни или странични услуги и да не се включва уебкастинг. Това се случва, когато няма инфраструктура на бродкастър. Трябва също да се ограничат е, затворените мрежи. Трябва да има и ясна рамка за защита на услугата. Настъпиха много промени последните 20, дори последните 5 години. И затова си мисля, че може много бързо да остарее този регламент, след като влезе в сила. Важно да има за това клауза за преразглеждане. Не само за да го преразгледаме, за да имаме по-добро законотворчество. Нужно е да има актуализация, за да се отразят промените, по които, с които наблюдаваме ново съдържание. Благодаря ви, очаквам да работим в сътрудничество. Някой от името на Паскал, а не, Андре, ти ще говориш е, НП. Благодаря ти, Вики, извинявай, че закъснях. Паскал трябваше да си тръгне и ме помоли да се изкажа. Ще го направя с удоволствие. Ще продължа на немски. Паскал, Паскал ме помоли да благодаря на колегите, докладчиците докладчика за доброто сътрудничество и е, да кажа, че е връчил редица предложения за изменения. Според него компромисното предложение, е, предложение е добра основа за работа, но НЕП, е, предложението на НЕП не е достатъчно е, взето под внимание в достатъчна степен. Е, целта е да не бъдат е, е, разрушени средните и малки предприятия и да се е, подценят економическите последствия за тях геоблокирането не трябва да е основна, основен принцип, но е, трябва е, наистина в изменение е, 51 да бъде взето предвид, както и преди. Е, това, което се иска, би трябвало да бъде, според Паскал, свързано с една ясна дефиниция. Изменения за предложения са направени в това отношение. Ние от НП ги подкрепяме и, казва Паскал, е, тук е, Филип Жовен и други колеги са внесли също изменения, които е, имат подкрепа в политическата група. Само да добавя, че миналата седмица в Страсбург се срещнахме с един от предавателите, който, чието предавания са трансгранични и а, е, казаха ни, че всъщност а, е, доста проблеми съществуват в това отношение, но някои вече са решени. Благодаря. Следващия оратор е Кая Калас. Thank you. Благодаря. Както каза Долтън, Имаме законодателство за сателитите и кабелната телевизия. Това се дължи на технологичното развитие, тъй като правилата вече бяха обезмислени, когато говорим за сателитни сигнали, които не спират на границата. За моята група това ново предложение е просто корекция за новите технологии. Предишният регламент също даваше възможност за блокиране на съдържание и това предложение не е много различно. Всеки, който има авторско право върху съдържание, се притеснява да не го загуби. Но вижте геоблокирането в интернет. Тоест, този контрол може да се запази. Ние разширихме обхвата към онлайн услугите, а не само допълнителните услуги или страничните. Важното е не технологията или платформата за предаване, а контролът върху съдържанието от страна на бродкастера. Това трябва да е важно за онзи, който има авторско право. Някои заинтересовани страни смятат, че разширяването на приложното поле към отворения интернет ще намали приходите, но препредаването в отворения или открития интернет показва, че ще има контролирана среда и това трябва да бъде включено. Вие го споменахте и за паролите. Ако искаме културно многообразие в Европа, трябва да намалим разходите за финансовите операции, за да може бродкастерите да се съсредоточат в рекламата. Отново за разходите по финансовите операции. Бродкастера трябва да разбере кой има права върху съдържанието. За колегите, които предпочитат статуквото, ще кажа две неща – първо, по новите правила за преносимост на съдържанието, публичните бродкастери могат да дадат право на а, преносимост, защото гражданите плащат за обществената услуга или излъчване. Ако не го включим, те никога няма да се възползват от това. И това ще бръкне в джоба на дънакоплатеца. Каналите, които най-често се срещат безплатно в Европа, са руските. Дори спортни събития се появяват първо на руски канали и в YouTube. Европейското съдържание не стига до най-малките държави членки, защото не е изгодно. Затова не виждам как заграждането на националното съдържание с стени, като малка част от него се финансира от да накоплатеца, всъщност е в общ интерес не насърчаваме културно многообразие така, само пречим на европейците да учат един от друг. Благодаря, Кая. Гуе бяха наред, но не виждам никой от Гуе. И за това СПД Марко Дзуло. Но? No? Okay. Не, добре. И така, изчерпахме някой друг иска ли да се изкаже? Сабине. Искам да е ясно още веднъж, че наистина ще трябва да търсим връзка и да нагодим текста към директивата за новите цифрови тенденции в трябва да направим съответните промени в авторското право при разпространение. Именно тези права често се избягва, не, не, не се спазват по отношение на продуцентите, за да занижат производствените разходи и за да могат да бъдат ползвани, е, е, всъщност трябва да внимаваме в крайна сметка да потърсим един е, верния баланс между правата на притежатели на права и достъпа, редо, законосъобразния достъп до, до съдържание, и в е, сегашната е, реалност е, съществуващата директива съдържа такива разпоредби. за да намерим е, и би трябвало именно за, е, не за ограничен брой, за всички е, разпръскватели да имаме разумен компромис. Джулия Реда. Благодаря на всички, които допринесоха за дискусията. Беше важно да се види кои са важните елементи за групите. И много от изразените опасения вече са отразени в компромисните изменения, тъй като не става въпрос за изпълнение на принципите по директивата едно към едно, а по-скоро за предприемане конкретни стъпки по отношение на излъчващите организации, Например, какъв е статута, ако продуцентите са запазили правата си за съобщения и, и предоставяне на обществеността на съответните творби. Доколкото разбирам, съгласно този регламент, продуцентите няма да могат да качват нещо онлайн, за което не разполагат а, с правата за да го качат онлайн в държавата на происход, ако разполагат с правата, ще могат да го качат в интернет, но въпроса за заплащането ще трябва да бъде адаптиран спрямо въпроса за потенциалната публика, нещо включено и в последната версия на компромисните изменения. Надявам се, че ще се съгласим по тези въпроси, както и по отношение на услугата за препредаване, че се включват услуги по интернет, ако са с достатъчно ниво на защита и на базата на тези общи общи принципи. Се надявам скоро да стигнем до съгласие. Благодаря ви. Благодаря. Последната точка в дневния ред за този следобед, на последно място, но със сигурност не и по значение, е, е доклада по Европейския акт за достъпност, разглеждане на компромисните изменения. Докладчик е Мортен Льокарт. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Шваб за това как си свърши работата като председател. Много добре се справи. И така, актуалното състояние в момента. Работата започна добре. Напредваме бързо. Имахме една първоначална среща на докладчиците в Сянка. И е, до момента сме разгледали 20 на членове. Преди няколко минути разпратихме последната редакция на компромисния текст. Мисля, че работата върви много добре. На след... следващото заседание на докладчиците в Сянка ще е в сряда. А сега ще ви дам възможност да чуете красивия и екзотичен датски език за тези от вас, които искат да разберат какво ще кажа. Моля да си сложат слушалките. Надяваме се да приключим с дискусията по различни въпроси, като например оттеглянето на продукти от пазара, ако не са съгласно критериите. Стои въпроса за информираността на потребителите в зависимост от техните потребности. Нещо също така свързано с клаузата за дерогация. Говорим и за транспонирането и изпълнението. На следващото заседание на докладчиците в Сянка ще работим по определенията, дали те са достатъчно точни, дали отговарят на целите и така нататък. Освен това, ще разгледаме и приложенията. Много ясно трябва да знаем какви са целите ни от гледна точка на достъпност, но не винаги знаем как да го, постъп... как да го направим. Не искаме да ограничаваме иновациите, но критериите трябва да са прецизни и ясни. Нещо, което ще стане ясно и в компромисните изменения. Относно приложеното поле, искаме да постигнем компромис в парламента, с който да покажем на съвета, че компромис може да има. Трябва да бъдем много реалистични, за да не е, обесърчим съвета, което не би било от полза за никого. Има голямо желание за сътрудничество и се надяваме да постигнем компромис между отделните партии. Въпросът за е, маркировката ЕО беше премахнат, но се каза, че потребителите трябва да са по-информирани за крайния продукт. Тук обсъждаме какви са най-добрите подходи. Под подчертахме и нуждата персонала да бъде информиран за продуктите, предоставящи висока, високо ниво на достъпност и да се преобщат различни сдружения и трудови организации. Подход, който подкрепям напълно. Съгласен съм и с много от измененията за приложенията. Зелените поискаха да се, да се сформира работна група в комисията, за да се гарантира обмен на информация между държавите членки и комисията. Мисля, че е това е добро предложение. Ще видим дали ще има подкрепа за него. Клаузата за дерогация е нещо, за което също ще видим дали ще спечели достатъчно подкрепа. Оценявам високо диалога с различните НПО и организации, особено тези представляващи хората с увреждания и очаквам отлична работа с всички докладчици в сянка и колеги. Sabine Verheyen. Ja, ich möchte mich auch zunächst bei uns Благодаря на докладчите за съвместната ни работа, добра съвместна работа. На последното заседание на докладчите в Сянка е, работихме много добре, много конструктивно, много енергично работим по това досие и сме на път да намерим добър, добри компромиси. Все още има някои други въпроси, които са спорни Бих искал да обърна внимание днес на това, че с този, е, е, този акт би трябвало да премахнем е, бариерите да поставим бариери за някои продукти, но и да отстраним такива за хората с увреждания. Това, означава, това ще подобри вътрешния пазар и ще улесним достъпа на, на тези хора до е, стоки и услуги. Мисля, че целите са реалистични. Въпросът е на време да бъдат, е, да бъдат прилагани е, както трябва и мисля, че имаме основания да очакваме добри резултати. Е, резултати. Е, за съответните е, етикети и обозначения трябва наистина да са точно предназначени, за да не бъдат объркващи, вместо да насочват. Тук работим с с, предостав... с доставците на медийни услуги и колкото транспортния сектор би трябвало да е, поставим съответните граници. По член 12 и 22 тези норми трябва да бъдат използвани за е, да се контрира, да се е, попречи на раздуване на бюрокрацията. Вашен, ваша дискусия трябва да водим и по стандартите, е, как е, има различни предложения за изменения и е, те ще доведат до допълнителна дискусия. чака ни доста работа, но мисля, че всички очак, участващи в работата са много мотивирани бързо да придвижим това досие. Е, за да може да е, мине и през съвета и в крайна сметка да е, постигнем подобряване на условията и достъпа за хората и с увреждания до стоки и услуги. Благодаря. Следващия оратор е Олга Сена... Чена... Сеналова. Благодаря, че ми давате думата. Първо, благодаря на докладчика за конструктивния подход в търсене на компромис. Имам няколко коментари по първия пакет компромиси, които се обсъждат в момента. Искам да откроя някои въпроси, които е, заслужават повече внимание. Е, въпроса за непропорционалната тежест в членове 12 и 22. Тук мисля, че вървим към компромис. Давам си сметка, че други групи много държат да се изключат микропредприятията от приложеното поле. Но продължавам да съм на мнение, че предложението на комисията вече е, е дало възможност за изключение за ситуации, при които изискванията за достъпност изключват най-малките участници на пазара. Не мога да подкрепя допълнителното разводняване на текста. Подкрепям споменаването на жизнения цикъл на продуктите, но не мога да подкрепя альтернативни решения за транспорт, защото те не винаги са налични. Знам, че докладчика ме слуша. Радвам се, е, че той е отворен да се намерят други, да се намерят решения. Също така оценявам факта, че докладчика иска да се работи с структуриран доклад, а, диалог, включващ представители на хората с увреждания. По членове 5 и 15 сега. Тук също смятам, че вървим към балансиран компромис. Ако искаме потребителите да могат да правят информиран избор, смятам, че опаковката на продуктите трябва да включва информация за достъпността в единен формат. Не е нужно да става въпрос за специална картин на, на пиктограма на Европейския съюз, която да е шаблон, но смятам, че може да има наръчник с насоки. По член 17 смятам, че трябва да сме по-предпазливи, защото той касае, касае пазарния надзор неспазването на продукти на изискванията за достъпност не винаги води до много сериозен риск по смисъл на член 20 от регламента за пазара. Но ако има необходимост да се оттегли даден продукт от пазара, трябва да бъде предвидено конкретно в акта. Важно е изпълнението на директивата, както е предвидено в член 25 да стане. Радвам се, че докладчика приема предложението ми за процедура по отношение на потребителите, касаеща системата за надзор и изпълнението. Накрая има нов член 27а относно преходния период. Скептична съм към допълнителни забавяния по изпълнението, наложени от такъв един преходен период. По-скоро смятам, че трябва да, да се определят разумни, но ясни срокове за въвеждане на тази директива. Още много глави предстои да бъдат обсъдени подробно и е, те са много важни за нашата група на социалисти и демократи. Затова Очаквам работата с докладчика, особено по отношение на приложното поле, приложенията и някои определения. Вече сме казали, че много работа предстои, но мисля, че резултатите ще са добри и очаквам сътрудничеството. Ана Ван Лин Босуит. Благодаря, Вики. След последното обсъждане на това досие в комисията, трябва да се каже, че докладчика и докладчиците да сянка са свършили голяма работа, имаше много технически срещи и мога да кажа, че докладчика положи всички усилия, за да се опита да сближи мненията на различните страни и да се стигне до компромис. Какво мисля аз по въпроса? Ще се опитам да не повтарям вече казани неща, защото докладчиците в сянка засегнаха почти всичко, но много други въпроси още не са разрешени, които остав... те остават отворени. По отношение на прилагането, тук трябва да се вземе предвид вече съществуващото секторно законодателство – в, а, беше прието едно изменение на нашата група ЕКР. Това е добре. А по отношение на маркировката ЕО, мисля, че всички ще сме на едно а, мнение. Мисля, че тя по никакъв начин няма да подобри достъпността за хора с увреждания, а и често а, текста не е достатъчно ясен. Работих с колегата Михел Стивенс, за да се разяснят някои понятия. При всички положения задължението за производителя е отслабено, но имаме повече яснота по отношение на правната сигурност И се надявам, че изменението 397, което внесох, ще бъде взето предвид за компромис. По отношение на цяла поредица от членове, ще видим дали е възможно някои продукти да бъдат оттеглени от пазара, ако не отговарят на критериите за достъпност. При всички положения трябва да задълбочим дискусията, за да стигнем до пропорционални решения. Знам, че са предвидени и политически срещи. По останалото, е, мисля, че е каза всичко важно. Малко закъснях, защото вървят и други заседания. И доколкото разбрах, ЕНП и ЕКР, е, докладчиците в сянка от, от тези групи, като цяло работят в една посока и се надявам с другите групи също да стигнем до компромис, който да е добър и да имаме много добро законодателство за достъпността на продуктите за лица с увреждания. Добре, няма оратор за обедената левиция. Джулия Реда ще говори от името на господин Солтеш. От името на нашия докладчик сянтък господин Шолтеш, който не може да присъства тук, искам да благодаря на господин Локегард и, за, и неговия екип за работата по това досие. Дискусията беше добре и в добър дух. Е, господин Шолтеш смята, че проект компромисите са добра основа за дискусия. Отворена за идеи от други групи за това как да се подобри текста, но има още какво да се подобри по редица ключови въпроси. Господин Шолтеш подчертава значението на въпроси като достъпност на застроената среда, транспортни услуги, ясна информация за потребителите и широк диапазон продукти и услуги, влизащи в полето на директивата, в приложното поле. Именно тук Европейския съюз може да има положителен ефект върху хората на жив гражданите на Европа, което да доведе до по-автономен живот и независимост. Не говорим само за 80-те милиона души с увреждания в Европейския съюз, а и за по-голям процент население на Европейския съюз с различни функционални и временни ограничения, като бремени жени и възрастни хора. Е, хората с увреждания и хората с функционални ограничения трябва да имат по-голяма достъпност и работим с всички доскладчици в сянка, за да можем да бъдем възможно най-амбициозни. Благодаря ви. Благодаря, Марко Цул. Благодаря, госпожо председател. Благодаря нашия докладчик. Искаме достъпност за гражданите с увреждания. Иска, такива искания се увеличават, а ако включим и функционалните ограничения, ще има още повече такива искания и от възрастни хора, и от бремени жени и така нататък. Така че трябва да влязат и те във всичко това, за да не създаваме граждани серия А и серия Б. Трябва да се опитаме да намерим обща позиция, що се отнася до достъпа на из... изклю... изклю... изкуствено създадената среда. Тоест, не може да се прави достъпен банкомат, като средата, в който е поставен този банкомат, е недостъпна. Що се унася до дерогациите, според нас трябва да се обърне внимание на микропредприятията. В момент на криза те нямат е, финансови възможности, както и капацитет е, да се приспособят и да направят достъпни своите продукти или услуги. Що се унася до МСП, трябва да припомня, че има 50 милиона евро и над 250 хиляди служители. Що се отнася до общата европейска марка? Тук имаме големи съмнения, тъй като може да създадем несъответствия. Всички тези закони, норми, които говорят за достъпността, как ще се свържат с тази марка, която искаме да създадем. Ще доведе това до неравенство при прилагането и нееднообразно прилагане. Трябва да има ясни правила и стриктен контрол, който да бъде в ръцете на органите за надзор на пазара. Не бива да забравяме обаче, че трябва да включваме и организациите, които представляват тези лица с увреждания, за да може и те да контролират адекватно тези процеси. В заключение, нашата цел, надявам се да е такава, е да упростим живота на хората от една страна, да избегнем да създадем бюрократичен маразъм от друга, защото в крайна сметка никой не трябва да бъде изоставен. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Тогава, ако позволите, и аз бих искал да кажа няколко неща. Много се радвам, че много от вас сте на едно мнение. Със сигурност вървим в добра посока. Нещо, което трябва да имаме предвид е връзката с други законодателни актове. Внесла съм редица изменения, свързани с обществените поръчки по-конкретно. Добре би било да се постигне компромис тук. Знам, че много колеги са внесли изменения за използване на единия формат за използване на маркировката ЕО. Надявам се, че ще стигнем до альтернативен подход тук. Това обаче означава, че трябва ясно да се разпише връзката между производители и доставчици на услуги, които незадължително се обхващат в измененията, но това е нещо, което е ясно ясна логика, отговорността на доставчика на услугата, на производителя. И тук имаме нужда от правна яснота. Не говорихме за приложеното поле на срещата на докладчиците в Сянка. Има изключения тук за микропредприятията. И по отношение на универсалния дизайн, разпространена практика е, че това може да се постигне посредством технология, асистираща технология, която да е оперативно съвместима. Тази технология може да се добавя върху съответния електрически уред или друг технологичен уред и по този начин, като аксесуар да се добавя, да се постига достъпност. Това е нещо, което е, се разяснява в преамбюла. Аз съм направила изменения, не само аз. И това е свързано и с изменение 396, което спомена Шарлин. Важно е понятието за универсален дизайн да се постигне срез, чрез конкретни устройства за оперативна съвместимост. Благодаря. Имате ли коментари? Давам думата на Мортен отново. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за последните коментари. Те ясно сочат, че много колеги в тази комисия са амбициозни в тази сфера. И като слушах колегите до тук, ми се потвърждава мнението, че работата върви добре, че напредваме. Ще взема предвид казаното сега и очаквам срещата ни в сряда. И с това приключваме заседанието за днес. Благодаря ви, че останахте и че се придържахте към графика. Утре започваме работа в 8.30.